Morning, Добро утро, дами и господа, скъпи колеги! Добре дошли на днешното заседание на Комисията по външни работи. Надявам се, че вчера срещата ви е била ползотворна. По очевидни причини някои от немските колеги са заети. Тъй като няма да летим до Ямайка, вече няма съмнение – и така, преминаваме към седма точка, време за електронно гласуване. Седма точка е препоръка към съвета комисията и СФД относно Хонг-Конг 20 години след предаването му на Китай. Докладчикът Алан Смит присъства. Искаш ли да кажеш нещо, Алан? Да, съвсем накратко. Благодаря. Вие казахте, че немските депутати са заети. Има и по-лош вариант. Помислете за британските. Благодаря много на колегите за подкрепата по този доклад. Това е отлична възможност парламентът да отчете направеното с Хонг-Конг, а изобщо в Китай. Мисля, че както Европейския съюз има единна политика за Китай, така и ние имахме единна политика по този доклад. Благодаря на колегите. Благодаря на отличните служители в секретарията и всички, които работиха много усилено по доклада. Радвам се, че днес ще го гласуваме. И се надявам, че всичко ще премине гладко. Благодаря на Алан Смит. Няма други коментари. Гуе са поискали поименно гласуване по изменения 47 и 98. И тъй, преминаваме към гласуване. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 по именно гласуване, поискано от ГОЕ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 20 гласа. 48 за, против, въздържали се. Да проверим. 48. 48 проверка. The vote is closed. Е на гласуването. 25 на 20 отхвърлят. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се. Да проверим 52. Мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте край на гласуването. Ясно е, че се отхвърля. Изменение 53 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 на 18 гласа. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1, устно, за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, да проверим 61. Моля, гласувайте. Мишель, изчакахме те. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 на 19 гласа. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64. Разделно гласуване, поискано от докладчика, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за,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 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, добре. 87. Край на гласуването. 24 на 21 гласа. 87 се приема, 88 за, против, въздържали се, да проверим. 88. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 на 23, 89 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, да проверим 95. Край на гласуването. Отхвърля се. 96 за, против, въздържали се. Да проверим 96. Моля, гласувайте. 96. Край на гласуването. 19 на 29. Това беше 96-то изменение. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. Съображение А. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4. Поправя се председателят. 4 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 5 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 6 за. Против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Ясно е, че се отхвърля. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Да проверим 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 позовавания, изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване с измененията по целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 45 на 5 гласа. Поздравления на докладчика. Сега преминаваме към осма точка – жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата. Докладчикът тук ли? Господин Панцери. А, тук сте, добре. Господин Панцери, имаше колега, имаше колега господин Галър, който ви попита какъв е климата на доклада. È già la decima volta che lo spiego a Galer e lui non riesce a capirla, quindi non è colpa. Е, може би друг път всичко иначе е в рамките на нормалното. Да, Михаил, съгласен ли си с отговора? И е, така, преминаваме към гласуването. Господин Панцери, искате ли думата? Не, добре. Тогава продължаваме с компромис 1. За, против, въздържали се. Прието. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. 37 за, против, въздържали се, прието. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Изменение 45 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4. What's the problem? проблем ли има, колеги? Междувременно преминаваме към компромис 4 за, против, въздържали се. Прието е. 53 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 55 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 56 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 57 за, против, въздържали се, отхвърлено. Пети компромис за, против, въздържали се, прието е. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 70 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 70-то. Vote disclose. This has been rejected. Отхвърлено. 63 за, против, въздържали се, отхвърлено. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 66 за, против, въздържали се, прието. 68 за, против, въздържали се, прието. 69 за, против, въздържали се. Проверка на 69. то The vote is closed. This has been rejected. Хвърлено е. Компромис 6 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 7 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 8 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 9 за, против, въздържали се. Прието. Десето за, против, въздържали се, прието. Единайсто за, против, въздържали се, прието. Прембил. Изменение първо. За, против, въздържали се, прието. Второ за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, прието. Пето за, против, прието. Шесто за, против, прието. Седмо за, против, прието. Осмо прието. Девето е прието. Електри... Електронно гласуване, моля, по целия текст. It's open. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Поздравление на господин Панцери. Right. It's 9.30. 9.40. Е. Преминаваме към следващата точка. Посланника тук ли е? не е тук. Ще изчакаме няколко минути. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. така, уважаеми дами и господа, преминаваме към девета точка. Представяне на отчет относно 14-та среща на високо равнище между Индия и Европейския съюз в Нью Дели, която се състоя на 6 октомври 2017 година. Е, ние знаем, трябва ни стратегическа рамка за отношенията. <clears throat> Това е извода от 13-та среща на върха през март. Европейския съюз и Индия са двете най-големи демокрации в света и като такива имат голяма отговорност за поддържането на световния ред. Днес ще чуем за напредък отбелязан в отношенията между двете страни след 14-та среща на върха. Искам да приветствам нейно превъзходителство Гаитри Исар Комар, посланичка в, е, на Индия в Европейския съюз и Изабелате от външната служба отдел за Южна Азия. И така. Давам ви думата, госпожо посланник. След това ще дам думата на господин Латър. Благодаря, уважаеми дами и господа, ваше превъзходителства, господин Макалистър. За мен е удоволствие да ви разкажа за последната среща на високо равнище между Европейския съюз и Индия. Това беше първият път, е, първия път, когато можах да се срещам. Днес е първият път, когато се срещам с вашата комисия и ви благодаря за вашето гласуване по повод на резолюцията за отношенията ви с Индия. Вие гласувахте на 13 септември. Това беше много конструктивна и много добре формулирана резолюция. Докладът беше също много добър. Докладът за отношенията с Индия. Той зададе тона за е, срещата на върха, която се състоя на 6 октомври. Аз имах възможността да се срещна с някой от членовете на Комисията по външна работа. Аз им благодарих тогава лично, но сега искам да ви благодаря на всички вас за един много конструктивен и полезен доклад. На 6 октомври се състоя срещата на върха. Това беше едно, еднодневна среща, но беше много интензивна. Присъстваха посланници, представители на Европейската комисия, на съвета, председателите Туски и Юнкер бяха. Те се срещнаха с всички наши ръководни личности. Имаше разговори преди и след срещите с министър-председателя. Имаше подробни разговори. И ние в Индия смятаме, че това беше успешен, успешна среща на върха, така смята и външната служба. С този среща на върха се започва един нов диалог, една нова ера на разширени усилия и ангажименти ние решихме чрез, едно съвместно, чрез една съвместна декларация от 53 параграфа да опишем а, отношенията си. Там са включени всички области от стратегията за космоса до тероризма, до екстремизма. Естествено, много бе говорено за търговията. Говорихме за всички теми е, от взаимен интерес, било то регионални отношения или глобални въпроси. Така или иначе ние решихме да разширим дневния си ред и да се занимаваме с въпросите, които, за които говорихме като стратегически партньори, включително и търговията. По отношение на търговията решихме, че не трябва да има предпоставеност, а трябва да се работи предварително и да предвидим области, където може да има проблеми, проблеми, които да спират гладкото протичане на търговията в двете посоки. Това правят стратегически партньори. Те обсъждат нещата предварително, подготвят се за бъдещето и предотвратяват евентуални нередности <clears throat> и проблеми. Ние веднага след срещата, срещата на върха. Имахме последващи срещи с външната служба на Европейския съюз. Им изготвихме списък от делегации, които ще посетят в Индия. Имаме дневен ред за нашите отношения и вече планираме една стратегия, в която да се включат инициативи преди следващата среща на върха. Следващата среща на върха ще се случи в Брюксел. Ние с интерес очакваме тази среща и посещението на нашия министър-председател. Атмосферата на срещата беше великолепна. Нашият министър-председател каза на европейските лидери – какви са приоритетите на Индия в отношенията с Европейския съюз и стратегическото партньорство с него. Ние смятаме, че Европейският съюз е много важен стълб на стабилност, фактор на стабилност в един променящ се свят, един стълб в многополюсен свят, стълб на демокрацията, т.е. ценности, зад които заставаме и ние – плурализъм, мултикултурализъм, прозрачна система на управление, върховенство на закона. В този момент много промени се случват в международен аспект и е много хубаво, много е ценно да има един такъв стълб на стабилността. И двете страни очакват с интерес бъдещите ни отношения, тяхното развитие. Нашият министр-председател каза на съвета и на комисията, че ние смятаме това партньорство за взаимно изгодно. Европейският съюз е нашият най-голям търговски партньор. Индия е много заинтересована европейският проект да успее и имаме всички причини да подкрепим европейския проект. Надяваме се, че той наистина ще успее. И така нашият министър-председател също така посочи, че срещите на върха задават дневния ред за укрепването на отношенията между двете страни. Искам да насоча вниманието ви в, върху 53 параграфа в съвместната ни декларация. Ако има някои аспекти, които ви интересуват специално, с интерес ще отговоря на вашите въпроси, свързани с тези параграфи. Благодаря. Благодаря, госпожо посланник, а сега госпожа Делатър. Because... Благодаря. Първо искам да, благодаря, да се извиня. Директорът не можа да дойде днес. И аз се участвам на негово място. Значи, извинявам се за тази промена в последният момент. Е, чест за мен е да се до вас, е, е, госпожо посланник. Искам да потвърдя това, което беше казано за оценката на атмосферата на срещата на върха, която хвърли един оптимистичен поглед в бъдещето. Този 14-та среща на върха направи още една голяма крачка в укрепването на стратегическото партньорство и двустранното сътрудничество, също така и общ подход към глобалните предизвикателства – Индийският министр-председател ясно заяви, че е постигната голям напредък в подходът към разработване на стратегическото партньорство и използване на неговият, неговите възможности. Срещата беше конструктивна, положителна, постигна резултати. Бяха приети полезни документи, също така съвместно изявление по различните пунктове на нашето двустранно сътрудничество. Съгласихме се да приемем три общи декларации за борба с тероризма, промените в климата и чистата енергия, а също така за интелигентна и устойчива организация. Споразумяхме се и за следващите етапи в нашето сътрудничество по въпросите на сътрудничеството, особено борбата с тероризма наш общ приоритет, също така и киберсигурността и въпросите на корабоплаването, неразпространението на ядреното оръжие и разоръжаването. Съгласихме се да работим заедно за борба с радикализацията онлайн, а също така за изграждане на капа... по-висок капацитет. Също така а, е, ще участваме на общият е, форум за борба с тероризма. Обсъдихме глобалните предизвикателства, неразпространението на едното оръжие, миграцията, промената в е, климата, СТО, а също така реформите и външнополитическите въпроси бяха, разбира се, в центъра на нашата дискусия по време на работният обяд. Обсъдихме Бангладеш, Небал, Пакистан, Афганистан, Сирия, Иран, Африка, Близкият изток и Турция. Съгласихме да сътрудничим по-тясно във връзка с Афганистан и Африка. По, търговията и инвестициите бяхме единодушни как ще работим от тук нататък и че необходимо е да се положат по-нататъчни усилия за преговорите в ЕФТА. Господин Макстром се срещна с своите събеседници по време на срещата, а пък преговарящите се срещнаха миналата седмица в, в Нью Делхи. Е, имахме единодушие по въпросите за изискванията към безопасността на храните. Е, и подходихме към този въпрос много конструктивно. Искам да благодаря на госпожа посланника за нейната активен и активен принос в решаването на този въпрос. Решихме, съгласихме се по пакет от е, мерки, за защита на интересите на Европейския съюз. и неговите потребители. За жалост не беше възможно все още Индия да се присъедини към а, економическия диалог на високо равнище. Сметнахме, че ще бъде полезно а, да предотвратим а, пречките пред търговията, надяваме се да продължим в тази насока, защото смятаме, че това е нещо, което липсва от нашето партньорство. Можеше да се обсъда също така и въпросите на инвестициите от взаимен интерес, а също така и стратегическата динамика на нашите отношения. Казах, бяха прияти три отделни декларации. Съвместно изявление за чистата енергетика. Подкрепихме пълното изпълнение на Парижката споразумение и решихме да усилим сътрудничеството си в няколко области, включително слънчева енергия, зелена, екологична енергетика, електрически возила, Индия е наш е, отдавнашен партньор в борбата срещу промените в климата. И а, е, имахме и среща с представители на Канада също така в колуарите и смятаме да продължим нашата съвместна работа в борбата с изменението в климата. Ще се задълбочи нашето сътрудничество в е, Международният алианс за използване на слънчевата енергия. Дневното заседание бе отложено. Ние очакваме, че е, Индия ще очаква в нейната работа и от тук нататък. Ще продължим диалога по въпросите за климатичните изменения. Съгласихме се с индийската страна да работим за постигането на неговите цели в общата декларация за партньорство за интелигентна и устойчива организация формулирахме цели за усилено сътрудничество между двете страни. Градското развитие също така. Индия е много активна в тази област. И градовете и градските иконорубациите ще продължат да работят за интегрирано управление на градските райони, също така за борба с климатичните изменения, подобряване на основните общински служби, водоснабдяване, управление на отпадъците одобрен е заем от 500 милиона за метрото в Бангалор. Това е втората голяма подобна схема, която беше одобрена, първата беше одобрена през 2016 година. Научни изследвания и иновации, съгласихме се да посилим нашето сътрудничество и да прилагаме споразуменията между Индийската комисия и борда за наука и инженерно развитие. Това ще улесни сътрудничеството между талантливите научни работници в Индия и сътрудничеството между Индийският съвет за научни изследвания и Европа. Също така пилотна водеща инициатива за водите бе прията. Въпросът е за на авиацията. Скоро ще сключим с хоризонтално споразумение по, за авиацията. А, Индия ще признае а, а, изискванията на Европейския съюз в тази област. Министър-председателят Моди а, подкрепи инициативите на ООН. <coughs> Беше подчертана необходимостта от общи действия в областта на мобилността и миграцията. Индийската страна на последно, не на последно по значение, индийската страна се съгласи да продължи тясно сътрудничество между Европейският парламент и индийските парламенти – включително по докладите за отношенията с е, Индия и е, обменът на парламентарни делегации между парламентите. Бих искала да благодаря на вашата комисия и на докладчика господин Преда за е, подготвения доклад. Може би ще чуете с удовлетворение, че от срещата на върха до сега е прията работната програма на комисията за 2018 година, която предвижда укрепване на отношенията с Индия и скоро ще започнем работа по съвместно съобщение относно елементите на новата стратегия между ЕСЕ и Индия. През 2018 година ще го направим. Това е също в отговор на искането на Европейския парламент в неговата резолюция. Ще спра до тук и съм готова за дебат по тези въпроси с членовете на комисията. Благодаря. Уважаеми колеги, разполагаме с около половин час за дискусията. Ще ви помоля да дадете знак, ако желаете да се изкажете. Господин Преда, господин Ван Орден и господин Бухнер са се е, записали, но първо ще чуем докладчика, господин Преда, след което ще чуем председателя на делегацията за отношенията с Индия. Благодаря. Благодаря, господин председател. И тъй благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа посланника за това, че присъства днес. Използвам възможността да обменим опит по срещата, която се проведе неодавна. Срещата на високо равнище между ЕС и Индия. Както и вие казахте, тази 14-та среща беше изключително важна, защото бяха потвърдени ангажиментите на Европейския съюз към Индия и динамизирането на това стратегическо партньорство след 4 години мълчание. Както чухме, нашите институции напълно подкрепят засилването на това партньорство, защото позите са и за двете страни. Без съмнение тази среща на високо равнище имаше точно такава цел. Много бях доволен да установя, че външната политика и политиката на сигурност бяха в основата на обсъжданото в Нью Делхи. Ние имаме и съвместната декларация и по-конкретно текста в тази декларация за ОПСО. Имаме също така и текста за борбата срещу тероризма, тематика, по която говорихме в парламента през месец септември. Много се радвам, че ние мислим еднакво по тези въпроси. Сега бих искал да поставя някои въпроси на нашите гости, е, защото те също смятат, че срещата е била положителна, но това, което ме ме интересува, е следното. Какво според тях можеше да бъде още по-добро в заключенията, но някакси не се оказа там? съответно и от страна на СВД и от Индия. Какво им се искаше да видят, но не видяха в тези заключения. С други думи, къде е по-голямата амбиция? Имам още един въпрос за договарянето на споразумението за свободна търговия. Госпожа Малстрам разговаря със своя индийски колега неодавна, преди няколко дни, аз се питам дали можем да очакваме пътна карта, която е достатъчно ясна. Близо ли сме до такава пътна карта или ще продължим да работим по същия начин с регионите, които не са наистина напреднали? И на трето място въпрос конкретно към госпожа посланника – Въпросът ми е за настоящата криза с рухингите и съответно отношенията с Бангладеш и Миянмар. Смятате ли вие, че възоснова на заключенията от срещата на върха Европейския съюз би могъл да съгласува хуманитарната помощ, например, както и политическия изход от кризата. Изобщо виждате ли вие роля за нас и нашето партньорство в контекста на тази криза? Благодаря и сега Джефри Ван Орден. Why Dan chose to speak French there. It was amazing. Um, well done. Uh, I, um... Не знаех, че така хубаво говорите френски. Поздравления. И тъй, господин председател, първо искам да кажа добре дошла на господин Кумар, госпожа, извинете, Кумар, посланника на Индия. Аз трябва да кажа, че тя следва отличните постижения на своите предшественици, даже се ангажира още по-активно с парламента тя се е срещала с регионалните парламентаристи, тя е говорила на конференциите, които сме организирали за отношенията между Европейския съюз и Индия. Заедно в парламента празнуваме и Дивали, и това вече стана ежегодна проява. А този следобед, нека рекламирам нещо, има среща на форума за демокрация в егоисточна Азия. Там ще се изкаже и госпожа посланика, както и други много добри оратори. Ще говорим за Южна Азия на кръстопът. И тъй исках да отбележа, че ние високо оценим ангажимента и усилията на госпожа посланика с Европейския парламент а Индия би трябвало да бъде водещ стратегически партньор на европейските нации и Европейския съюз. Въпреки това, като Чили, Индия остава някъде в маргиналията. Говорихме за търговията и всички други области, като борбата срещу тероризма, кибератаките, пиратството – общите интереси и ценности, които споделяме. Ние се интересуваме от бъдещите технологии, устойчивата енергетика, чистата вода, борбата с болестите. Не е нужно всичко това да се повтаря, но въпреки това ще кажа, че Индия е велика нация. Тя ще бъде суперсила – защото нейното население е по-голямо от това на Китай в момента и економиката й се развива с много бързи темпове в Азия. Има какво да ни служи за пример и има какво да очакваме от Индия. Имахме много успешни срещи на делегацията ни в Индия. Разговаряхме с министри, и много други колеги, които винаги са били много отворени към нас. Посетихме също така и някои индустриални площадки в Индия. Видяхме с очите си големия напредък в Бангалор, високите технологии, аеронавтиката. Толкова много неща можем да направим заедно с Индия. Говорихме също така за срещата на върха и нейните резултати. Имаме 500 милиарда от Европейската инвестиционна банка, които ще бъдат взети като заем за метрото в Бангалор. Имаме 53 параграфа, доста страници по-добре. Да бяхме имали две страници с заключения с ключови послания. Има основни области на сътрудничеството, но ние разбира се говорим най-вече за двустранните споразумения за търговия и инвестиции. Аз просто не разбирам защо тук не се постига по-голям напредък. Преговорите започнаха 2007 година. Ние преди сме разговаряли с госпожа посланника. Езикът на комуникето обещава, че ще се проведат разговори. Това за мен не е достатъчно. И се питам, няма ли воля от двете страни да се изключи едно всеобхватно споразумение? Или, може би, ние сме твърде амбициозни, може би трябва да имаме едно по-малко амбициозно споразумение или секторни споразумения, как да постигнем конкретен напредък. Госпожо посланник, пак ще кажа, че вие работите отлично с Европейския парламент. Много съм благодарен, мисля, че можем да постигнем много неща заедно и имаме прекрасни възможности за напред. Освен това, вашият премьер наистина работи добре, страната се развива и ще има много възможности. Благодаря. Благодаря на Джефри Ван Орден. Виждам още трима колеги, които желаят да се изкажат. Има ли още някой? Бих предложил да дадем на посланика и СВД поне по 5 минути за отговори, така че, моля ви, ограничете се до 3 минути, господин Фройд. Благодаря ви. Благодаря, госпожо посланник. Ще се опитам да развия своя въпрос в рамките на по-малко от 5 минути, за разлика от колегите. Питам се, защо в първоначалното изявление не беше спомената борбата с измененията на климата. Обсъждан ли е този въпрос, особено в светлината на наученото неотдавна за замърсяването в Индия? Индия вече е толкова замърсена, че не може а, да удържи. Освен това, Индия, за разлика от Китай, не работи толкова усилено по альтернативните енергоисточници. Може би го прави, но ние не чуваме за това. Какъв вид сътрудничество очаквате тук с Европейския съюз и Китай в това отношение? Ясно е, че Китай е също интересен търговски партньор, що се отнася до измененията на климата. Ние говорим за всички тези чудесни теми, изброени от господин Ван Орден, но ако не овладеем измененията на климата, нищо от това няма да се случи в крайна сметка. Така че моля ви да ни кажете малко повече по темата. Благодаря, Чарл Станък. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя госпожа посланника за нейния ангажимент. Преди няколко месеца аз се срещнах с нея в Страсбург, когато поемаше поста си. Преди 18 години бях един от основателите на групата за приятелство с Индия. Преди да се сформира тази толкова ефективна делегация за отношенията с Индия. Съответно, нашата група вече не беше нужна, но винаги съм подкрепил развитието на отношенията с Индия. Имам въпрос по търговското и инвестиционно споразумение, което доста се провлачи. Пресата съобщи, че един от проблемите е самото Обединено кралство, тъй като съгласно СТО и неговите норми имат доста висок брой заети в компютърната индустрия с професионални визии, които работят в Обединеното кралство, но са дошли от Индия. Същевременно британските банкови и финансови услуги са навлезли много надълбоко в индийските пазари, които иначе са много добре защитени. Това означава ли, че след Брекзит през 2019 година Европейския съюз останалите държави ще може по-успешно да договори едно споразумение за свободна търговия с Индия. Господин Бухнер. Благодаря, Ваше превъзходителство. Аз също искам да ви благодаря за вашето въведение. Имам два въпроса. 30 години бях професор в един от големите университети в Германия и през тези 30 години нито веднъж нямах индийски студент на високо ниво, като докторант имам предвид. Напротив, и напротив, когато немски студенти отиват в Индия, те също не се виждат в масата пък. Е, това не е... Това е проблем. Аз съм аз съм критичен. Защо нямаме индийски студенти при нас? Може ли да го подобрим? И на второ място. След няколко седмици ще участвам в Буенос Айрес в конференцията на СТО. Старото индийско предложение за осигуряване на продоволствената сигурност. Знае, че този въпрос ще се обсъжда. Мога ли да съм сигурен, че Индия ще ни подкрепи? Тоест, че Индия ще остане твърда и че Индия ще се противопостави на големите нации, че ние ще може да решим въпроса за запасяването с големи количества храни. Благодаря, професор Пюхнер. Аз също имам един кратък въпрос. Може да се надяваме, че ще продължим да имаме парламентарен обмен, ще имаме съвместни визити в Индия и в Европейския съюз. Моят въпрос е, има ли планове във вашата парламентарна комисия за посещение в Европейския парламент, така както ние говорихме с вашия председател през февруари, когато ние бяхме на посещение в Индия. Благодаря, господин председател. Ще започна с вашия въпрос. Ние ще приветстваме естествено всякакъв обмен. Това според нас е стратегически ангажимент. Това ще подкрепи взаимното разбирателство. Важно е да има връзки на различни равнища. Връзките с парламентаристи за нас са много важни. Ние много от, високо оценяваме факта, че три комисии от Европейския парламент посетиха Индия през тази година. Също така ценим и поканата, която ни е отправена. Аз като посланник поех този пост през юли и от тогава съм говорила с много ваши представители, говорих и с нашия министър по външни работи. А, и той каза, че е традиция че министрите да не пътуват в чужбина. Но аз няма да се откажа, ще се опитам ключови фигури от нашия парламент да дойдат на посещение при вас, да установят връзки. Вие потвърдихте вашата покана. И мисля, че това наистина, това посещение тук на наши лидери трябва да се, да се случи действително. Аз ще работя върху този въпрос. Сега на господин Преда искам да отговоря. Благодаря ви за вашата роля като докладчик в подготовката на тази великолепна резолюция. Спомням си, че вие споменахте диалога на високо равнище. Това е едно от нещата, които бяха искани от индийска страна. Е, той беше, е, то беше в дневния ред, но то не се случи. Не се е случило все още. То трябва, на нас ни трябва повече време работим върху този въпрос. Нещата не са приключили. Срещата на върха вдъхна нов живот, както казахте вие в ангажиментите. И това, което каза председателят Юнкер, беше вярно, че имаме нов вятър в европейските платна. Това е така и ние трябва да използваме този попътен вятър. Както каза и един от колегите, имаме много дълга съвместна декларация, но пътната карта за бъдещите ни дейности също е много обширна. Тези две срещи на върха, последните две, се случиха в голям интервал от време. И е много хубаво, че сега може да интензивираме отношенията си с много подробна пътна карта. Друг почитаем член на Европейския парламент засегна същия въпрос и аз искам да кажа, да, наистина, съвместната декларация е подробна, но нека я гледаме като пътна карта, по която ще се движим. А, <clears throat> Вие споменахте и кризата в Миянмар. Индия още от самото начало бе информирана за подробностите на място. Много сме загрижени и веднага реагирахме. Организирахме хуманитарна помощ за Миянмар. Превозихме я с кораб, работим много тясно с Бангладеш. И приготвяме пакети храна за всички бежанци. Разпределяме тези храни. Това са основни храни. Ние ги изпращаме в беженските лагери. Но това беше помощ, която предложихме на правителството Бангладеш, защото бангладешското правителство а, приеха тези беженци. Ние искахме а, ние имаме чудесни отношения и с двете страни. Изпратихме и самолет с хуманитарна помощ. Смятам, че кризата трябва да се реши в диалог по един зрял и, и, и внимателен начин. Нашият метод е да развием държавата рухингите. Ние искаме да създадем фонд за рухингите – и мисля, че това ще помогне до голяма степен за решаването на кризата и за преразпределяне на, на бежанците. По този начин те ще могат да се върнат. На 9 септември нашият министр-председател посети Миянмар малко след събитията. Той помоли янмарското правителство да се справи с проблема в унисон с желанието на европейските лидери. Мир, взаимна хармония, достоинство и ценности, демократични ценности, това беше неговото послание към правителството на Миянмар. Нашият министър-председател говори с Сан Сучи и настоя да се облегчи положението на хилядите разселени хора. Трябва насилието да се прекрати трябва ситуацията да се третира в интерес на гражданското население, с добронамереното участие на силите на сигурността. Ние нямаме обаче е, специално желание от европейска страна да работим по този въпрос. На но европейските лидери, председателите Юнкер и Туск се срещнаха с а, наши лидери и говориха по този въпрос специално за облегчаване на положението на разселените лица. И така, ако ми позволите, ще премина на въпросите от господин Ван Ортън. Най-напред господ... Благодаря ви, господин Варортен, за вашите окоръжителни слова. За мен е привилегия да работя с членове на Европейския парламент като посланник на Индия. За мен вашите съвети, предложения и коментари са много ценни и се радвам, че имах възможност да ви посетя във ваше заседание, да ми, да, много е полезно да чуя вашите приоритети за отношенията ви с Индия. Искам да се опитам да изведа на преден план отношенията на Европейския съюз с Индия. това е моята работа. Ние в нашето посолство направихме сметка след срещата на върха и мога да кажа, ние по някакъв определен начин се преоткрихме. Даже председателят Туск спомена този факт в своите заключителни бележки. Бе ни казано, че Той е подчертал значимостта на отношенията между двете страни и че тези отношения трябва да се интензивират. А, нашето становище е същото. Делегацията ще има седалище в Нью-Дели. Това е чудесно ще има подкрепа за инфраструктурни проекти. Това за нас е много ценно и съм сигурна, че ще работим върху тези проекти заедно с Европейската инвестиционна банда. Вие попитахте за това дали има секторни споразумения, дали има политическа воля за тях. Благодаря ви за този въпрос. Наистина, има политическа воля, нашият министр-председател каза, че има много на какво да се стъпи. По време на срещата на върха, председателят Юнкер каза, че Европейският съюз е готов да започне преговори при съответните условия, когато не са на лице съответните условия. Ние говорихме с комисията и с външната служба и помолихме за уточнение какво означава съответните условия, нужните условия. Ние може да започнем преговори веднага. На 13-14 ноември говорихме за тези условия, имахме посещение – на главния преговарящ от европейска страна и говорихме за политиките, за бъдещите политики. Говорихме за правата за интелектуална собственост, е, за обществените поръчки, за инвестициите, за устойчиво развитие. И направихме график за нашето сътрудничество. Беше важно да разберем взаимните си очаквания и позиция, позиции. Европейската страна иска да направи амбициите си по-умерени, а ние от наша страна искаме да увеличим амбициите си и бе решено, че до първия, първото три месече на 2018 година дискусиите ще произведат конкретни резултати. Сега резултатите са оточнените области, по които ще се говори, имаме конкретни дати за преговорите и имаме екипи, които ще обработват различни раз, е, които ще обработват различните области. На 14 ноември ще е първото, първото заседание. Надяваме се да решим проблемите които съществуват в момента и да продължим с конкретни резултати. Така че аз съм оптимистично настроена и се надявам да видя конкретни резултати след 13-14 ноември. Съгласна съм, има големи възможности Нашият министър-председател залага много на отношенията си с Европейския съюз. Господин Танок, благодаря ви за диалога, проведен на базата на групата Приятели на Индия. Делегациите, които посещават Индия, са много важни за нас. Това е положителен и окоръжаващ фактор. Фактор за укрепване на отношенията с нашата страна. Истината е, че вие имате приятели в Индия. Благодаря ви за вашето изказване в Страсбург. Вие говорихте за Брексит и за възможността 27-те държави членки да сключат споразумение за свободна търговия след Брексит. Да, това е елемент, по който трябва да се говори. Трябва да стигнем до решение, което да е плодотворно и за двете страни, може би ще трае известно време. Ние не може да кажем какво ще се случи след Брексит, защото ние следим ситуацията много внимателно, следим преговорите. Обединеното кралство е много ценен партньор. Е, това е наш исторически партньор. Европейският съюз, както казах аз, е нашият първи и най-голям търговски партньор. Ние ще се занимаваме и с двете партньорства по-отделно. И сме сигурни, че Обединеното кралство и Европейския съюз ще продължат да залагат на професионализма в отношенията си с Индия. Това се отнася за услугите, за търговията и економическото сътрудничество. Господин Бюхнер, наистина съм изненадена, че няма докторанти в Германия. Мислех, че на във всеки университет по света има поне една дозина индийци. Това е за мен личен проект, така го възприемам. Аз ще работя с вас. Имаме Министерство за развитието на човешките ресурси и наша програма е да има студентски обмен. Ние приветстваме този студентски обмен. Ние искаме да привличаме европейски студенти в Индия, в индийските университети на всички, на всички равнищи, равнища. Ние искаме европейци да следват санскрит, ако могат, да следват традиционна индийска медицина. Това са само някои от малкото неща, които те могат да следват в Индия Искаме да видим принос в иновациите, в науката, в изследванията. Това е нашата нова мантра. Има толкова много области, в които млади хора от света могат да направят значим принос в Индия. И така ще се постарая да има повече студенти в Гер... индийци в Германия. Сега са климата. Няма край. Нашето съвместно изявление съдържа три големи параграфа за климатичните изменения. Обръщам ви внимание на... към тях. Замърсяването беше много силно. Но това имаше климатични причини. Вятъра и така нататък. Но ние а, вземаме това като една най-важна задача да се борим с замърсяването. Международната алианс за слънчевата енергия – е, ще е, работя в тази насока. Надявам се, че следващия път, когато се видим, ще ви дам по-подробни сведения за това, какво правим за преодоляване на климатичните промени. Нашите цели са амбициозни. Имаме национални програми, национални мисии, за които това е приоритет. Благодаря ви, госпожа посланник. Казват ми, че нашите колеги по изслушването за Западните, Западните Балкани са вече чакат навън. В никакъв случай не искам да отнемам от вашето време. Високо ценя разясненията, които госпожа посланника каза само няколко думи ще кажа. Може би на френски да ви кажа. Първо върху външнополитическите елементи. Има амбициозна декларация, доста изчерпателна и съм напълно съгласен с госпожа посланника за това, че дължината на общата декларация по-скоро е признак, знак за нашите тесни отношения – и трябва да се разглежда като пътна карта. Трябва да бъдем и по-амбициозни за отношенията, които споделяме с трети страни, а, примерно с Украина. А пък по отношенията за а, рохингите, явно, че се прави това, което е необходимо. Европейският съюз много активно действа в тази област. И в, в колуарите на срещата на върха имаше срещи и на министрите на външните работи, които обсъдиха кризата с рохинките. Тя ще бъде също така на дневен ред в среща с бирманското ръководство. Но за сега, за сега нямаме конкретни проекти за съвместно сътрудничество за това Европейският съюз. Ще се опита да организира в Женева конференция на донорите, и продължаваме неотклонно да следваме този ангажимент. Това, което госпожа посланника тук що каза, ще се позова на него. Очакваме с нетърпение следващото, следващата среща на преговарящите. И искаме да идентифицираме про- проблемите и да а, имаме еднакви, еднакво големи амбиции, колкото до климата, мисля, че се опитах да дам редица примери за области, в които се съгласихме да засилваме сътрудничеството си. Има редица области в борбата срещу климатичните промени, където може да работим от тук нататък. Нашето сътрудничество е много активно. Споменаха Международният алианс за използване на слънчевата енергия и очаквам по-нататъчен напредък в тази област. Конвента на кметовете, нали, например, е много важен в сътрудничеството на местните власти, за да се обмена на опит и най-добри практики. Искам само да спомена, че е, планираме паралелни посещения – комисарите Веле, Канет и Бут ще посетят Индия в скоро време. Ще спра до тук. Само да спомена Еразъм. Индия е така, най-добрият наш клиент за Еразъм Плюс. Ние приемаме много индийски студенти, ще продължим да го правим. Благодаря. Благодаря, госпожо Делатър, благодаря, госпожо посланник. Благодаря за интересната размяна на мнение. Вече така имаме по-добър поглед върху състоянието на нещата, отношенията между Индия и е, Европейския съюз. Благодаря ви. Желая ви всичко най-хубаво. И сега може да преминем към следващата точка от е, нашия дневен ред.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 Ladies and gentlemen. Дами и господа, с малко закъснение пристъпваме към следващата точка от нашия дневен ред. Това е десета точка, средносрочен преглед на инструмента за предпреседенителна помощ, финансиране по политически приоритети. Колеги, искам особено топло да благодаря нашите гости от Западните Балкани. С голяма радост ви посрещаме на днешното заседание нашата комисия по външни работи. За колегите от Западните Балкани могат да споделя важна информация по отношение на езиците и преводът. Ще имаме македонски на 17 ти канал, сръбски на 10 ти канал, албански на 27 канал, босненски на 10 ти и черногорски на 10. Това заседание, в което участват парламентаристи от цяла Европа, е посветено на нашите общи усилия за осигуряване на устойчиво европейско бъдеще на Западните Балкани. След обеда, ако сте видели програмата, към нас ще присъединят колегите от националните парламенти, за да обсъдим една по-широка интеграционна програма. Днес ще се случим вниманието си върху финансовата помощ, която придружава предприсъединителния процес. Добре дошъл на нашите колеги. Първо Маридия Шасаке, Женовева Калвера а, и Едван Фуере. Значи, второ, да се каже на госпожа Дженевива Руис Калавера, директор за Западните Балкани – в Европейската генерална дирекция в Европейската комисия и накрая господин Фуерере, старши научен сътрудник в Центъра за европейски политически проучвания. Днешта работа ще видим как може да се получи по-големи по добри резултати от фондовете по предприсъединителната програма. Ще направя от началото няколко кратки бележки по отношение на парламенталният контрол парламенталният контрол върху финансите значи определение на финансови приори... политически приоритети и как се изпълняват те. Най-добрите резултати са, когато гражданите чувстват а, на място ползата, а също така и крайните реципиенти, нашите граждани, също усещат ползата от тази подкрепа. Въпросите, които ще си зададем днес е Ефикасни ли са достатъчно европейските фондове? Помагат ли на, за присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз? Какво трябва да се направи, за да се финансират тясните приоритети на регионалното сътрудничеството, увеличаване на административния капацитет, свобода на медиите, борба с корупцията на високите равнища и организираната престъпност? Също така ще работим по приоритетите за създаване какво очакват държавите от втория финансов период и от онзи, който вече е в ход. Още един път да ви кажа добре дошли. Надявам се, че ще имаме конструктивен и демократичен дебат. Преди да дам думата на следващите Ще раздали сме карти за искане на думата на колегите от Западните Балкани. Моля попълнете ги, ги предавайте на секретарята, ако искате да вземете думата. Още едно съобщение има за каналите и езиците. 26-ти канал. 26-ти за сръбски, черногорски и македонски още един път да кажа добре дошъл, добре дошли, както нашия председател господин Макалистер. Ще обсъждаме и технически, и политически теми пред присъединителните фондове и как очакваме по-добре да управляваме тяхното освояване. Аз съм председателствам групата, работната група по финансовите инструменти. Ще работим с всички заинтересовани страни, гражданското общество. И се надявам, че вие много добре знаете кои са заинтересованите страни в получаването на тази предприсъединителна помощ и вашите коментари ще ни помогнат нашата работа. Искам да подчертавам това, което Дейвид каза – че всяко евро, което харчим, все повече е обект на внимателен анализ в Европа и трябва да бъде ясно постигаме ли това, което се стремим да постигнем. От една страна може да се каже, че предприсъединителната помощ, е инструментът за финансиране има ясни цели, подобряване на кандидат, трети кандидатки, по, по, подготовка на самите кандидатки за членство. Обаче не това са критериите, които измерваме успеха на финансирането. Има много етапи, които трябва внимателно да бъдат анализирани стъпка по стъпка, страна по страна, защото за повечето, ако не всички страни кандидатки, членството в ЕСЕ няма да стане скоро имаме сега предприсъединителни рамки до 2020 година. И затова много важно е финансовата помощ, която отпускаме заедно с другите инструменти да върви с конкретни цели и конкретни постижения. Затова имаме общи рамки, с които да измерваме успеха на прилагането на нашите фондове и да имаме репери, които да ни показват докъде сме стигнали. Необходимо е да сме гъвкави, да се приспособяваме към променящите се обстоятелства и да решаваме проблемите по по-последователен начин. Когато е страна, една страна а, работи добре, тя може да бъде възнаградена за това, а е, при изоставащите фондовете могат да бъдат временно суспензирани, а, да бъдат отпускани на гражданските организации, а не на правителствата. Вече имаме подобни примери за е, поощряване на добре работещите страни също време, но трябва да се направи усилие за измерване на напредъка чрез целеви показатели. Това е нещо, което, на което Европейския парламент обръща все по-голямо внимание. Това ще бъде отразено в докладът преди края на годината. Да видим какво може да се направи повече. Първо за измеримите постижения. Трябва да може да измерваме резултатите от финансирането на трети страни и тяхното въздействие и как те се използват. Това в рамките на отчетността в рамките на всички финансови инструменти, които са, възлизат на милиарди. Също така и Като се видят докладите за оценка, мисля, че става ясно какво трябва още да се направи, за да имаме универсална система за оценка и мониторинг. И мисля, че днес е момента, когато трябва да чуем практически какво е необходимо на тези страни. В сегашните условия не можем да правим редовни оценки за това как дали фондовете се използват ефективно и ефикасно от политическите и други доклади е трудно да се оцени напредъка или изоставането и как се а, освояват а, фондовете по предприсъединителната помощ. Затова създаването на рамки за мониторинг и оценка трябва да бъде абсолютно необходим приоритет в нашата работа за по-нататъчен напредък. Сега, по отношение на външната политика на Европейския съюз и нейната институционализация – Предприсъединената помощ изглежда доста ясна, обаче стратегиите по отделни страни не са съвсем конкретни и изяснени. Дали се насочват фондовете там, където трябва? Например, трябва ли да помагаме на селско-стопанското развитие или да се речим внимание, че върху дългосрочни инфраструктурни проекти, като ги интегрираме? в съответните, между съответните страни. Мисля, че в Западните Балкани е изпропусната възможността за по-нататъчна интеграция а, чрез предприсъединителната помощ, която отпускаме. Защото тези инфраструктурни а, проекти, според нас, много важно е да помогнат за по-доброто управление във връзка с независимостта на съдебната власт и други подобни а, фактори. Наблюдаваме през последните години постепенна промяна в, целите на външната политика на ЕСЕ. Например, като реакция на някои отрицателни явления, нашата стратегия все повече обръща внимание върху за опазване на вътрешните интереси на Европейския съюз. И това се наблюдава все по-често. Все повече се обръща внимание върху сигурността, управление на миграцията и по-малко на нормативната външна политика, която се корени в, всъщностните в същностните ценности на Европейския съюз. И това е отразено и в доклада на външните оценители за действието на финансовите инструменти, където се казва, че през последните години вниманието се обръща главно на вътрешните интереси на ЕСЕ, а не по-малко на нуждите на пар... неговите партньори. Мисля, че интересите на собствените интереси на Европейския съюз, интересите на неговите партньори се преплитат, е, защото Състоянието на Западните Балкани несъмнено има въздействие върху Европейския съюз, то влияе върху благосъстоянието на неговите граждани. Разбира се, рамките обаче са важни. Необходимо е да бъдем внимателни целите на страните партньори е, да се определят е, преди всичко от нуждите на тяхното население, техните граждани, а не от желанията на техните правителства. Накратко ще се спра на положението в Турция, тъй като а, все по-голямо внимание в, от Европейския парламент се обръща на тази страна и се извличат и пулки за Западните Балкани. Под ръководството на президента Ердоган страната върви в авторитар, авторитарна посока, ограничават се правата на гражданското общество, има обвинени без е, нормална е, съдебна дейност, централизира се властта чрез промената в Конституцията, което значи, че Турция вече не изпълнява копенхагенските критерии. Въпросът е дали предпредседителните фондове трябва да продължават по-нататък. Някои в този, в този парламент се питат все по-високо дали трябва те да продължат. От друга страна, трябва да направим всичко необходимо за укрепване на гражданското общество и медиите в Турция, важни е, стълбове на демократизацията. Т.е. трябва да пренасочим фондовете за тази страна. Мисля, че необходимо е да се отбележи в, в определенето на политическите приоритети и нуждата от пренасочване на фондовете. Сегашните рамки обаче са твърде негъвкави и въпреки, че има политическа воля за промененето, за пренасочването на фондовете. В така нареченото изявление за Турция виждаме, че средствата по различните финансови инструменти се пренасочват, за да се управлява миграцията. Очевидно, значи това е очевидно, ако страните са съгласни по това, което трябва да се направи. И тук е, обаче става дума за така наречените вътрешни приоритети на Европейския съюз, а не целите и нуждите на съответната страна. Трябва да кажа, че Европейския парламент никога не е бил питан а, във връзка с тези споразумения с Турция по въпроса на миграцията. Ще приключа, като кажа няколко думи за средносрочният преглед. Споменах Турция, за да имате ясна представа за а, така ясно проявената динамика в, на насоките в Европейският парламент. И за да покажа, че пренасочването на фондовете е възможно, ако има воля за това, но че а, има а, в момента така едно несъответствие между това, което иска парламента и което съветът решава. Като имаме предвид променящата се динамика, външната оценка на ефективността на фондовете, може да погледнем критично а, и, имайки предвид по-точни цели, към средносрочният преглед и да предвидим какво е постигнато в целевите показатели. Затова приветствам днешната дискусия и мисля, че тя ще даде на ценен примус, принос към това, което комисията ще подготви и публикува през декември. Това ще ни даде възможност да пренасочим фондовете за следващите две години и да започнем дългосрочното планиране за след 2020 година. Благодаря. Е, с е, нетърпение очаквам дебатът по тези въпроси. Благодаря, Шак Шаке, за вашите е, уводни бележки. И сега давам думата на госпожа Жановева Руис Калавера, директор за Западните Балкани в Генерална дирекция на Европейската комисия. Благодаря. Искам да използвам тази възможност. Благодаря на парламента за организирането на тази проява. Вчера имах удоволствието да обядвам с делегацията от Босна и Херцеговина. Използвам възможността да поздравя всички делегации от парламентите от региона. Ето виждам вече познати лица, господин министър Поповски, Ходжи, това е много добър момент да говорим за предприсъединяването, защото сега правим равносметка на постигнатото през последните три години. Ние подготвяме междиния преглед на инструмента. Организираме външна оценка на всички инструменти по предприсъединителната помощ и сега комисията може да направи анализ, за да изготви подробна оценка. Ще имаме също така и отделен документ, който ще придружава доклада на комисията. Ще бъде представен и парламента и в парламента. Така в началото на следващата година ние ще говорим за бъдещото структуриране на диалога. Съгласно ИПА има 11,7 милиарда за предприсъединяване, 7 от тях за страните от Западните Балкани. Така че ние сме взели лъвския пай – много е важно, както каза и госпожа Шаке, да се запитаме как можем да сме сигурни, че този инструмент има своята възвръщаемост и наистина подготвя страните за присъединяване. Това е крайната цел. Това е и целта, подкрепена от държавите и народите в региона. Много е важно да им помагаме в техните очаквания но това значи, че тук трябва да участва и правителството, и опозицията, и парламентите. Вашата роля е много важна, за да има отговорност и проверка. Така ще можем да откликнем на най-неотложните нужди и изисквания. Много е хубаво, когато вие можете да ни помогнете с информация за това, което прави правителството, примерно с съфинансирането, условността и всички други изисквания, които идват с нашите доклади. Сега по самото финансиране. Съгласно външната оценка има някои положителни резултати. Първо, има тясна връзка между нашите програми за подпомагане и политическите ни амбиции при ИПА. Този инструмент работи много по-стратегически от своя предшественик, защото сега ние се насочваме към необходимите структурни реформи. Следователно, ние насочваме фондовете в основните приоритетни области. Консолидиране на демокрацията, трансформиране на обществената администрация, защита на основните права. Така държавите, освен това, стават по-конкурентни економически, и още нещо, за нас е важно не само да има двустранен напредък по посока на Европейския съюз, но да има и регионално сътрудничество. Същевременно, всяка държава трябва да покаже, че и сама може да напредва по пътя към Европейския съюз. Всичко това е постигнато и сме използвали инструмента по предназначение. Освен това, ИПА е била използван като инструменти за реакция при непредвидими обстоятелства, като например наводненията в Босна. Ние сме успели да реагираме с около 40 милиона евро на такива спешни ситуации. Но това, разбира се, не е единственото. Ние сме помагали и за връщането към обичайния живот. Помагали сме и с овладяването на потока мигранти. Има и още една тема, на която искам да обърна внимание – Съгласно външната оценка, ИПА прави нашата лостова политика по-убедителна. Така се консолидират програмите и добавената стойност е много по-висока. Също така ИПА ни помогна при финансовите лостове. Ние успяхме да привлечем със своето финансиране и международни финансови институции, с което ефектът се умножава. Има и области, по които трябва да се поработи, като взаимодействието между различните инструменти и по-конкретно инструмента за демокрация и човешки права. Тук ще търсим подобрение в бъдеще. Както каза и госпожа Шаке, този инструмент отговаря много повече на политическата визия и амбиции на Европейския съюз. Това е инструмент, който трябва да подготви всички вас като бъдещи държави членки, така че инструментът отива много по-далеч от целите просто на развитието. Той трябва да ви подготви за членство. Смятаме, че диалога с вас е много важен днес. Той ще продължи, защото тази цел не бива да е цел на правителството, а на цялата страна. Всички политически сили би трябвало да участват да преодолеят теснопартийните интереси. За нас е много важно вие да разбирате как работи страната ви с ИПА и да оказвате подкрепа, най-общо казано. Да бъдете водачи в работата на своите парламенти. Накрая ще кажа, че трябва да видим и изпълнението на секторно ниво – Би трябвало всичко това да доведе до преобразяване на обществата. Много е важно вие да говорите за изпълнението на нашите програми и промените, до които то води. Така може да има много по-конкретна оценка. И така стигам до последното си послание. Би трябвало да има много по-голяма видимост, що се отнася до видимостта на европейското финансиране в региона, защото знаете, че има много инструменти, те се изчисляват на глава от населението. Трябва да се види и да се отчете, че всички тези промени са трудни, ние го разбираме, но вие не сте сами. И се надяваме, че гражданите във вашите страни знаят, че има такова финансиране и че Европейския съюз се е ангажирал с вашето европейско бъдеще. Много благодаря. И сега преминаваме към третия оратор, господин Фуере. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. От самото начало ще кажа, че фондовете в този случай са много важна инвестиция за бъдещето и за страните, които искат да се присъединят и за самия Европейски съюз. Тези фондове са насочени към економическите и политически реформи. Също така те ви подготвят за задълженията, които са част от членството в Европейския съюз. Необходимо е да се дадат възможности на гражданите и да се постигне, постигне стандарт на живот, който е като нашия в Европейския съюз. За да отговоря обаче на въпроса, и тук се обръщам към първия оратор, който говори за политическото измерение, ние трябва да имаме предвид изобщо политическата ситуация в Западните Балкани. Каза го и вчера в региона като че ли има известно отстъпление в почти всички области, включително и независимата съдебна власт, медиите, избирателните процеси, институциите, корупцията и организираната престъпност. Мога и да ви напомня изявлението в последното съобщение от 2016 година на Европейската комисия относно разширяването. Там се казва, че регионът продължава а, да показва някои много тревожни развития. Всичко това се случи, въпреки че през 2011 година Европейския съюз постави основните приоритетни политики на първо място в предприсъединителните процеси. Но сега виждаме, че наркотрафика, престъпността и други нежелателни явления дестабилизират региона. В някои случаи тези дейности всъщност се оказват закриляни от държавата – Законодателната рамка, от друга страна, е добра, що се отнася до независимата съдебна власт или правата на човека, но тя не е реалистична, тя не отразява това, което се случва реално. И много от докладите за напредъка на Европейската комисия го показват. Често липсват и ресурси, но най-вече политическа воля за независимата съдебна власт. Оказва се, че дори да има подходящо законодателство, то не се изпълнява, защото правителството няма необходимия економически ресурс. Всичко това, освен това, се случва в ситуация, при която Европейския съюз не е единствения участник в региона. Русия е много агресивна. Турция също я следва отблизо. Те използват не само увеличените инвестиции, но и културния афинитет, както и уклона към диктаторска власт. Китай също се интересува от инвестиции в региона 2013 година излезе с инициативата Един път, един пояс. Всички тези инвестиции имат своята строго обословена природа. Следователно Европейския съюз трябва да го има предвид, когато взема решение за разпределение на фондовете по предприсъединителните инструменти върховенството на закона трябва да получи по-голям акцент. Това са уроците от анализа на първия инструмент до 2013 година. Втория инструмент, както обясни вече колегата, е много по-стратегически насочен. Той е отраслово основан и е измерим. В стратегическите документи съответно излагат планирането за всеки бенефициент в един 7 годишен период, така че да се поеме отговорност. Вече сме почти по средата на изпълнението на този втори инструмент и очакваме междиния преглед да бъде представен идния месец. Ще спомена само една оценка, специалния доклад на Сметната палата от миналата година. Той е озаглавен пред присъединителна помощ за укрепване на административния капацитет в Западните Балкани. Там се казва, че като цяло този капацитет не се е подобрил съществено през последния период, най-вече поради недостатъчна политическа воля – там също така се подчертава, че има още една причина. Европейския съюз не успява да упражни достатъчно голямо влияние, за да насърчи реформите. Мисля, че също така е важно, че няколко от държавите членки изразяват подкрепа за определени страни от Западните Балкани, без да ги интересуват, че техните водачи всъщност са криминално разследвани. Всички тези съображения само подсилват аргумента, че единствения начин да няма отстъпление е Европейския съюз да се намеси пряко да има непрекъснато наблюдение по глави 23 и 24 на предприсъединителния процес. Така предприсъединителните страни ще бъдат в един интензивен диалог с европейските институции и реформите в основната си част би трябвало да вървят като най-важното е ИПА да се използва далеч по-ефикасно и целенасочено. Сега накратко ще се спра на конкретни теми. За разлика от Ипа 1, по който финансирането по върховенството на закона не беше кой знае колко голямо, при ипа 2 това финансиране е увеличено. Ще кажа обаче, че би трябвало то да бъде много по-голямо, като се има предвид драматичното влушаване, което описах. Например, в доклада на Сметната палата се казва, че силното гражданско общество и свободните медии са много важни за борбата с корупцията и организираната престъпност. Те силно насърчават прокуратурата да си свърши работата. Би трябвало да има и много по-добро финансиране в подкрепа на независимите медии. Също така да има борба при нарушаване на техните свободи. Тук има много какво да се направи, то отива по-далеч от конференциите на Европейския съюз, които нямат кой знае какво отражение на място. ОССЕ има много опит в тази област и е добре този опит да бъде използван. Също така да има ресурс за независимите медии. Като говорим за върховенство на закона и политически институции, е ясно, че тук е важен политическия диалог, като този на високо равнище с Босна и Херцеговина и Македония. Във втория случай имаше споразумение от 2015 година за решаване на политическата криза. Когато този диалог обаче не доведе до желания резултат – или, както в случая в Македония се вижда, че препоръките нямат кой знае какъв успех, би трябвало веднага да се помисли за финансирането по европейските проекти. Европейския съюз като чили се страхува да бъде по-категоричен, когато ангажиментите не се изпълняват, но това подронва целите и създава чувство за безнаказаност. Следователно, наблюдението трябва да е по-енергично и Европейския съюз трябва да има своя механизъм, за да се следи за изпълнение на постигнатите ангажименти. Пак ще подчертая колко е важна подкрепата за гражданското общество. Вчера членове на парламента от Босна и Херцеговина ни попитаха как става това в държавите членки. Аз мога само да говоря от името на своята страна, Ирландия. Мирният процес в Северна Ирландия нямаше да се случи без гражданското общество. То е изключително важно, особено в общества, които се възстановяват след конфликт – Следователно, ролята на гражданското общество не бива да бъде пренебрегвана и то не бива да се използва само за витрина. Всички трябва да имат предвид, че са необходими силни граждански организации и свободни медии. Това е основата на една работеща демокрация. Бих предложил също така по-голяма подкрепа и за гражданското общество, и за младежките отдели на политическите партии, за да се развие една нова култура, която сега не виждаме на Западните Балкани. Втората тема, която искам да засегна е економическото развитие. Един от приоритетите си остава борбата с неприемливо високата безработица 20 в Сърбия, 29% в Македония. Това засяга над 50% от младежите. По ИПА има най-различни дейности, помощ на МСП, помощ в образованието, но при повечето тези страни образователната система не откликва на нуждите на пазара. Следователно, трябва да има програми за професионално обучение, така че да се запълват е, недостигците от квалифицирана работна ръка. Също така трябва да се обърне внимание да се задели по-голям финансов ресурс. Да не се забравя че Западните Балкани в по-голямата си част се възстановяват след конфликти. Нелсън Мандела неодавна каза, образованието е много важно за изграждането на народността. Накрая. Всички знаят, че Европейския съюз съвсем не го бива да говори пред обществеността за постигнатите успехи при разширяването. Вината често е и на отделните държави членки, които неохотно говорят за положителните резултати от ЕС, за да не отчуждават избирателите, когато се води този толкова труден дебат за миграцията. В Западните Балкани обаче е още по-важно Европейския съюз да използва всяка възможност, за да говори за своя голям финансов ангажимент за развитието на региона. Това е още по-важно в момент, когато Европейския съюз съвсем не е единствения участник в региона. Например, в Сърбия някои слоеве смятат, че Русия е всъщност най-големия източник на подкрепа. На, на практика това не е така обаче. Затова мисля, че трябва да се направи много повече. Така ще се види ангажимента с Западните Балкани, а той е голям. Благодаря, господин председател. Благодаря. И сега може да имаме дискусии дискусия. Бих предложил колегите от Западните Балкани да взимат отношение. Ще редуваме изказвания от тях и изказвания от колегите от Европейския парламент. Ще помоля всички колеги, които са гости, да се представят и да уточняват евентуално към кого отправят въпроса си. И така започваме с известен гост Никола Поповски, бивш министър и председател на съвета за интеграция в Скопия. Благодаря, Девид. Ще бъда кратък. Три препоръки искам да откроя по отношение на прехода от ИПА към е, ИПА 2. Мисля, че конкуренцията е, като елемент в инструмента за предприсъединителна помощ е добър. Сега за инфраструктурата, за селското стопанство, там ни трябва <clears throat> партньори, партньори в страната и между страните най-добрият елемент е натискът от партньорите. Така по най-добър начин ще разходваме средствата на тънакоплатците. На следващо място оценката от външен оценител, както казва комисията. Това е добре, но нещо трябва да вземем предвид тук, да няма клиентелизъм момента, в когато, когато ще разчитаме само на външен оценител, в този момент този външен оценител ще се опитва да се нагласи по нас. Тук най-политически разумното е да бъдем подкрепени и бъдеще. И тъй като говорим в за политически приоритети, бих казал, че политическия приоритет трябва да е регионалната, регионалното сътрудничество. Е, когато става дума за Македония и за бившата федерация, ние не искаме да чуваме думата федерация, но ние заставаме зад интеграцията. Интеграцията в Европейския съюз. Т.е. трябва да има една област, която, в която може да се пътува свободно, да се говори по телефона свободно. За нас е по-лесно да стигнем до Брюксел, отколкото до Сараево. Ние сме много отворени като економики. 70% търговията ни е с Европейския съюз и само 20% с, с Западните Балкани. Това трябва и би било хубаво да се промени с времето. И накрая трябва да заложим на инфраструктурата, да има по-добър достъп до региона и да няма толкова много администрация. А в западните, в западните Балкани Ако сте много добри, може да получите работа в администрацията. В западните страни това е обратното, така че тук фокусът е по-различен. Благодаря, Никола. Вие казвате, че идвате от регион, наречен Западни Балкани. Никога не съм обичал тази, това понятие. А, но исках да добавя нещо, което а, към вашите забележки, ако сте много добър, то човек тогава, ако човек е много добър, то може да, да се присъедини към администрацията на европейските институции. Кнут Флекенштайн. Благодаря. Исках да благодаря на госпожа Шаке, защото смятам, че тя засегна много важна тема. Не може да сме доволни а, от разходването на средствата при ИПП. Не може да сме съвсем недоволни, но въпреки това може да има подобрения. И аз не харесвам понятието Западните Балкани, но така или иначе хората в този регион трябва да, да разберат, че се работи интензивно за присъединяването им в Европейския съюз. Те трябва да видят, че реформите се позиционират добре и че техният живот се променя към добро. А перцепцията в отделните страни е много различна. Те трябва да видят, че се подобрява сигурността чрез стабилност. Това е, това е едното, един добър сигнал, един добър знак. Но, освен това е важно да покажем на хората, че ние наистина ги искаме в Европейския съюз, а не само да искаме реформи. И това означава не само да се подкрепят с, с нашите пари консултанти и реформи, а и да се правят, провеждат инфраструктурни мерки, интеграционни мерки и това, което се казва в рамките на берлинския процес обмен между младежи. Не, че нещата не се случват, но не са видими, както казахте. Ние ние често не поставяме табелки, спонсорирано от Европейския съюз. Нещата не са видими. Има подобрение, но не се правят усилия да се направи интеграционния процес видим в някои региони в Западните Балкани. Вие говорихте за Турция, Китай и Русия. Тези страни също се интересуват да имат влияние в региона. И е, който иска да работи повече с Русия, отколкото с нас, добре. Но има и други страни, като Саудитска Арабия, които са също много ангажирани. И накрая – трябва да не мислим, че отварянето трябва вече да не мислим, че отварянето на една глава е революция. Това е правилно и трябва да се прави. Но пекарят в Белград няма да изпаднат в възторг, когато разберат, че една-две нови глави са отворени. Не, за тях им трябват други неща. Визовата либерализация беше последното нещо, което беше видимо. За съжаление не е в Косово. Там молим от доста време комисията да направи стъпка напред. Но включването в роуминг системата на Европейския съюз би било нещо хубаво, би било нещо видимо. Ще е видимо за младите, ще е видимо за бизнеса. И накрая принципът повече за повече. Това е принцип, който много лесно, лесно се изговаря, но трябва да го вземем и по-насериозно. Трябва тук да има съответствие с отделните мерки от съответните правителства. Защото ние не искаме да създаваме протекторати, искаме партньорства. Затова нещата могат да се направят правилно само в диалог. Благодаря. Кнот Флекенштайн беше това. Следващият оратор е Фадил Сентели от Македония. Той е заместник координатор на политическата група БИЗА. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги от Западните Балкани, уважаеми депутати. Искам да подчертая някои важни въпроси, които са свързани с прилагането на ИПП фондовете. т.е. инструмента за на помощ за Западните Балкани. Целта на този инструмент е да се подобри жизнения стандарт на нашите граждани. Това са средства от Европейския съюз, но понякога имаме проблеми с националните си бюджети и това не е само проблем за нашите страни. За да се справим с тези проблеми, трябва да включим институциите, европейските институции в надзора на прилагането, на разходването на тези средства. Е, и в случая имам предвид Македония. Така че тези средства да имат по-голям ефект и так, така, че тези средства да стигнат до проектите, а не да потънат в... а не да са да служат на правителството да оцелее. Така Европа ще бъде приближена до македонците, до косоварите, до албанците. Ние смятаме, че ние също трябва да се приближим към вас, но понякога трябва да ни е ясно, че този, тази улица е двупосочна. Имаме нужда от хора, които да идват в нашите страни и да допринасят за развитието на нашите страни. Благодаря на колегата от Македония, господин Шолтес. Благодаря, господин председател. Предпредседителните фондове са много важни за целия регион. Добре го знаем. Говорим за е, наблюдението на тези, използването на тези фондове и че то трябва да бъде в ръцете на външни институции или пък на вътрешни органи. Но всяка от страните в региона а, има собствени институции. И мисля, че тези институции трябва да изиграят своята важна роля в е, надзора на използването на тези фондове. Трябва да бъде отговорено обаче на един много важен въпрос. Важно е не само да се ръководим от формални правила, за какво могат да се използват средствата от тези фондове, но също така да се опитаме да отговорим на въпросите за ефективност, ефикасност и економичност в използването на тези фондове. Нещо, което е много важно също така и за Европейската комисия и за страните членки. Как да измерим резултатите от е, тези европейски фондове? Не е въпросът само да се освоят тези пари, но как са използвани те в полза на гражданите, на институциите и за още редица неща. Съгласен съм с някои от преждеговорившите, че инфраструктурата е много важна. Тя ще подпомогне на подобраването на връзките между страните в региона. Но много важно е и как се прилага всичко това в отделните страни правните рамки в тези страни отговарят на общото законодателство и на изискванията на закона. Но а, слабостите се крият в прилагането на съществуващото законодателство. Трябва да се инвестират тези средства в публичния сектор, в усилване на повишаване на прозрачността и на познаването на нещата сред гражданите. И Европейската комисия, и Европейския парламент трябва да работят в тази насока. Благодаря. Благодаря, Игор Шолтес. Имаме двама още записали се за изказвания от колега първо от Косово, господин Авдула Хоти най-напред. Имате думата, господин Хоти. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, много се радвам, че имам възможност да участвам в този форум. Говоря като член на правителството, министър на финансите и член на групата за планиране и използване на а, а, фон, предприсъединителните фондове. Има три неща, които искам да спомена. Първо, прилагането на предприсъединителните фондове. Съгласно моят опит, необходимо е да се отдели повече време за планиране и координиране на тяхното използване с съответните правителства, за да може цени, целите на ИПП да бъдат цялостно постигнати. Необходимо е също така да привлечем към участие други заинтересовани страни в изпълнението на тези задачи. Те трябва да участват още в началните етапи на планирането, на използването на фондовете по инструмента за предпредседителна помощ и ПП. Е, значи, става дума не само за прилагането на програмите по ИПП, но също така и за създаване на дългосрочен капацитет, за да може да се отговори на предизвикателствата, пред които не изправят програмите по предприсъединителната помощ. Защото тези програми са дългосрочни. Като а, бивш министр на финансите, мисля, че е особено важно нашите страни да се включат в проекти за увеличаване на капацитета. За тази цел е необходимо да осигури съфинансиране. Нещо друго свързано с прилагането на програмите по ИПП е следното. Всички знаем, че има сериозни закъснения в прилагането на тези програми и понякога като че ли губим инерцията, набраната инерция. Следователно, като резултат гражданите представят да имат доверие в тези проекти. Необходимо е да действаме по-своевременно, за да постигнем желаните резултати. Третото са техническите аспекти. Всички знаем, че финансирането чрез ИПП осигурява финансова помощ за тези страни, но това е също така и политически акт. Според мен, необходимо е да се постави по-голямо ударение на този аспект от е, финансирането, което идва от НЕП, а и също така по-голяма тежест е, да получи надзорът на освояването на тези фондове. Съгласен съм, че необходимо е да има външен оценител на резултатите от тези фондове, но вътрешните институции на нашите страни също трябва да упражняват надзор над освояването на средствата. Европейският съюз, съгласен съм, трябва да се вижда неговото участие по-добре и да се знае как се използват отпуснатите средства. Благодаря. Сега господин Соле, който е докладчик по ИПП от групата на зелените в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Имам една забележка и един въпрос. Както чухме от изказалите се до сега, пък и както знаем от нашия опит в прилагането на средствата по ИПП, тяхното прилагане и резултатите са свързани с няколко фактори. Преди всичко политическата воля в страните бенефициенти. Второ, способността на Европейския съюз да настоява твърдо за истински реформи тези страни. В някои случаи, като че ли няма достатъчно политическа воля за провеждане на истински реформи. А в други случаи способността на Европейския съюз да настоява за такива реформи а, не е на достатъчно високо равнище. Затова смятам, че на тези два въпроса трябва да се постави повече, по-голямо, да се обърне повече внимание. Както и изказалите се тук подчертаха, трябва да оказваме по-голяма подкрепа на гражданското общество, защото то е фактор е, за промяната във всички общества и включително и в страните, за които говорим. Това първо. А второ, системата на поощрения. Затова очаквам с интерес да чуя предложенията на комисията в това отношение. И още нещо. Както колегата от Македония, каза, необходимо е, необходимо е по-активна регионална интеграция. Националната и техническа помощ а, трябва да улесни страните в тяхната взаимна интеграция. Искам да попитам, смятате ли, че страни, в които, е, програми, в които участват повече от две страни в рамките на ИПП, ще помогне на интеграцията между страните? може би този, на този въпрос трябва да отговори представителят на Европейската комисия. Господин, благодаря, господин Соле. Разбирам, че има още един записан за изказване. След това ще а, приключа с записванията, за да имаме време за отговори. А, това е представителят на Косово, на когото давам думата. Благодаря, господин председател. Колеги, дами и господа депутати. Ще бъда кратък, тъй като моят колега господин Кути, Хути вече очерта главното във връзка с прилагането на ИПП в Косово. Трябва да кажа, че става дума за много важен инструмент, който спомага за постигане на някои от нашите приоритети – в ключови области. Но да ви кажа какъв е моят опит като министър в правителството на страната през последните два мандата. Необходимо е да се следи как се прилагат този инструмент. Например, през последните два месеца прилагането на ЕПП през 2014 година бе анализирано. Значи вече за две години закъснение говорим за средносрочен преглед, но едва сега започна прилагането на първият етап на ИПП. Е, очевидно че са необходими още две години за изпълняването на тези договори. Тоест, цялата програма по ИПП ще приключи в началото на 2020. Значи ключово значение е, и тук е, ще има ефективността. Това въжи за повечето от страни в региона. Става дума за забавения, които се дължат на бюрокро... бюрокрацията. Мисля, че е необходимо да обсъдим въпроса, да видим как може по-гладко и бързо да действа администрацията. Вторият въпрос е свързан с прилагането на проектите. Дори когато се започне изпълнението на проектите, винаги се оказва, че е необходимо повече време. Ако примерно е предвидена година и половина-две за проектите, които се изпълняват в Косово, в крайна сметка се оказва, че вместо година и половина-две имаме забавене от половин до една година. необходимо е така да се поцени ефективността на проектите, доколко те отговарят на а, целите си. Е, получаваме техническа помощ за проектите по ИПП, но в крайна сметка не, не е ясно какви са резултатите, колко може да се и каква е ползата от тези проекти. И мисля, че това е общ проблем за всички а, страни от Западните Балкани, а, който трябва да бъде а, решаван от тези, които пускат фондовете и от бенефициентите. Имаме хиляди страници препоръки, за жалост мълци не използват тези, или познават тези препоръки и преди всичко бенефициентите, към които са насочени тези документи. При капиталните фондове нещата не са различни. Значи, необходимо е да се установи, да има по-голям баланс, примерно, между техническата помощ и капиталните вложения. Например, в Ветровица имаме проект е, ясно е каква ще бъде ползата за него от всички, включително от младите хора. Но трябва винаги да е ясна логиката, съгласно която се разпределят парите. Разбира се, трябва да има средства за консултанти, за а, информационни, комуникационни технологии и така нататък, за а, подготовка на документите без това не може. Но да кажа още нещо. Специалният преглед трябва да вземе предвид приоритетите на бенефициентите. Защото говорим за политически приоритети, но не винаги е така. Ще ви дам пример с Косово. През 2014 по а, ИПП 2 развитието и земеделието бяха приоритетни области вече не са такива. Кой е взе това решение? Аз бях министър на земеделието, никой обаче не ме е питал дали трябва да бъдат променени приоритетите. Тоест, ние а, сме отговорни за дългосрочното планиране от 2014 до 2020. Виждаме какви средства са предвидени. И сега, е, когато това се промени, очевидно, а, промената сериозно засяга страната бенефициент. Как и къде се взимат тези решения, ако в тях не участват или поне не се допитват онези, които взимат решението, до страната бенефициент. Някак, на функционери на някакво равнище очевидно взимат тези решения, но е необходимо е да се вземат предвид и политическите приоритети. съществуват разногласия дори в Бруксел, когато става дума за развитието на селските райони и на земеделието. Различни са а, становищата на Генералната дирекция земеделие и развитие. А, значи много важно е да се включи в процеса на планирането и бенефициентата, също така всички генерални дирекции в Европейската комисия, които отговарят за отделните сектори. Генерална дирекция земеделие обикновено до нея не, не се допитват, а те имат и опита и капацитетът повече, отколкото в други генерални дирекции, които взимат решенията. Благодаря. Председателят. Благодаря. И сега ще дам възможност на нашите гости да отговорят на някои от вашите коментари. Отново давам думата на Маринчиш Хаки. Благодаря ти, Дейвид. Благодаря на всички за присъствието и за това, че говорихте искрено за предизвикателствата и възможностите на място. Разбира се, работата продължава, предстои междинния преглед. Ясно е, че всички ние искаме да се работи по-добре, да сме по-амбициозни. Що се отнася до по-ефикасното и ефективно разходване, комуникацията, контекста, отношенията между страните, както и чуждите влияния на други участници – това са важни теми, за които стана дума днес. Виждам, че е важна идеята и за политическо водачество, и за отговорност. Това е много важно при работата с европейските фондове, защото присъединяването е изключително деликатна тема. Тези фондове също. Ние се стремим към определени показатели. Това не е помощ за развитие, ние искаме по-добри стандарти във върховенството на закона, демократичното развитие, медийните свободи, усилията след конфликтите. Всичко това е много съществено. Разбира се, честно казано, не очаквам да постигнем успехи във всички тези области, но виждам че има много важни елементи и връзки между всички тези теми. Ясно е, че трябва да се подобрят институциите, да има повече контрол. Ясно е, че трябва да се подобрят институциите, да има повече контрол. Важно е да се подобри финансирането по предприсъединителните програми. Също така трябва да се усилва демокрацията. As, as members of parliament, that is always our priority, but I, I think again... Края. Като говорим за приоритетите, трябва да е абсолютно ясно, че за нас е важно хората да живеят добре. Следователно, това финансиране не трябва да е трофея на дадено правителство, а по-скоро призив към цялото общество в името на тези, които най-много имат нужда от финансирането. Обръщам се и към тези, които работят по междиния преглед. Това трябва да е най-важното. Според мен това е най-важният приоритет и основата. Още веднъж благодаря за тази възможност. Надявам се, че ще бъдем в контакт. Благодаря ти, Мариичи. Госпожо Руиска Лавера. Благодаря, господин председател, госпожо Схаке. Благодаря ви за вашите изказвания. Те са много важни за нас. Разбира се, ние се запознаваме с вашите виждания не само днес, а работим непрекъснато. Важно е да има реформи и гражданско общество. Няколко теми. Споменавам гражданското общество, защото то наистина е много съществено и това е важно не само за финансирането. Ние имаме различни такива програми. Важно е самия парламент, защото когато разглеждате проекто законодателство в парламента, трябва да настоявате за участието на гражданското общество. В много случаи се работи по бърза процедура, без да има реална консултация. Вие трябва да изпълните своята роля и да гарантирате присъствието на гражданското общество. Второто важно послание. Съгласна съм с Никола Поповски. Наистина, регионалното сътрудничество е много важно и това, което видяхме миналата година, трябва да продължи да бъде подкрепено. Затова имаме и многогодишната програма. Всички ние искаме да работим по инфраструктурата, това е ясно, но инфраструктура без реформа няма да промени нищо в региона. Ние можем да изграждаме колкото си искаме магистрали, но ако няма хармонизация, е ясно, че никой няма да може да използва тези пътища. Именно за това настояваме е, за техническата помощ. Важно е да се модернизира, важно е да имаме тази регионална перспектива. Необходимо е да се работи и в контекста на СЕФТА и на регионалното сътрудничество – Премиерите в региона в Триест миналата година изразиха своята подкрепа, така че ние ще продължим да работим в тази област. Третото послание. Ролята, която вие можете да играете в парламента. Ето тук вече стигам до проверката. Има възможности за наблюдение, ние имаме своите вътрешни аудиторски системи в комисията, разчитаме на сметната палата на ОЛАВ, а вие в национален план също имате одитни институции. Това трябва да е основната ви задача да няма политическа намеса, да може те да си вършат работата. И това всъщност е основното послание. Вашата роля в парламента е много важна, за да се изпълни това. Същевременно ИПА е една дългосрочна програма. Ние искаме да преобразим обществото. Това няма да се случи изведнъж. Следователно, това е дългосрочен процес, в който трябва да има непрекъснато взаимни проверки. Но колкото повече е постигнато, толкова по-лесно ще се изпълняват и останалите програми. За това, и, както казах при уводните си думи, е важно – всички да участват. Да няма само партийни интереси. В крайна сметка никой не започва от начало. Това, което е постигнато, би трябвало да се основе на вече постигнатото. Иначе само се харчат пари на дънакоплаците. Всички реформи, за които говорим, трябва да са приоритет, независимо от политическата окраска. Това е основното ми послание към вас. Само така програмите по ИПА наистина ще имат ефект. Трябва да има визия и да се изпълнява европейския дневен ред. И накрая прав е господин Фланкенстайн, като говори за видимостта, комуникацията е много важна, но комуникацията не може да бъде опростявана. Тя всъщност в най-добрия случай е комуникация, която се извършва от самите власти. Но вие също трябва да говорите за тази видимост. Благодаря. Thank you. And for a final remark, Mr. Fuere. Thank you very... Господин Фуре, благодаря. Благодаря на всички е, които се изказаха колеги. Най-напред за регионалното сътрудничество и програми. И, има някои много важни многостранни програми, програми, които а, е, се случват между няколко страни. Ето, например, училището в Черна гора. Но ако няма а, политическа воля между институциите и страните, то нищо няма да се случи. Ето, например, за училището Сметната палата каза, че има много малко много малко последствия от програмата за това училище. Тоест в самата страна трябва да има воля за провеждането на тези мултикултурни програми. Сега по отношението на, на законодателството и неговото прилагане, съгласен съм с колегите. За съжаление, имаме ситуации, в които парламентите в региона просто отбелязват определени отбелязват си определените квадратчета и нещата минават само официално и формално през парламента. Всъщност, това, което ни трябва е истински консултации с гражданското общество по дадено законодателство. Ето, например, когато става дума за антидискриминацията, трябва всички сектори на обществото да, се, да бъдат консултирани. И органът, който трябва да прилага това е, законодателство, трябва да представлява, да и отразява съответните слоеве на обществото. Това, което обаче знаем, е, че тези, в тези органи има политически назначения и в тях не се отразяват интересите на хората които са целевата група на законодателството. Така че подчертавам посланието на колегата, който каза, че е важно, важен консенсуса по едно законодателство. Законодателството наистина трябва да подобрява жизнения стандарт на хората в страната, а не да удовлетворява изискванията на Европейския съюз. За тази цел обаче, наистина тези органи трябва да включват систематично консултации с всички сектори на обществата. Така че крайният резултат да е резултат, който отразява нуждата в страната. Това се отнася и до предприсъединителния процес а именно нуждата от консенсус на национално равнище. Гласът на страната трябва да отразява всички сектори на обществото, а не само политическата партия, която ръководи страната или правителството. И накрая, това, което казаха представителите на, на, от Македония, политическа партия Беспа, Важно е гражданското общество. Важна е подкрепата за него от Европейския съюз, но също така и правителството трябва да е отворено към гражданското общество и то по непартизански начин. Тоест да има средства от правителството, които да отиват а, в, за гражданското общество. така че гражданското общество да е независимо и да гражданското общество да може да критикува правителството. То не бива да е осъждано и тормозено поради тази си функция, защото тази функция е присъщата му функция. Тоест, трябва да има подкрепа за гражданското общество на местно равнище, трябва да има схеми, които да са насочени към малки организации, които нямат средствата и техническото ноу-хау да имат достъп до европейските средства, които средства се са доста сложни да бъдат достигнати понякога. И това е което аз виждам от работата си в Македония, в Словения, в Африка, а именно, че малки проекти имат голямо въздействие за, за местната общност. Ще ви дам един пример. В Македония има един проект за, исто... за обучение по история. Средствата са от Хязинския комитет. Има учители от македонската и от албанската общност. Там се тълкува конфликта от различна гледна точка. Емоциите са много силни в този проект. Има много предразсъдъци, но именно това беше идеята на проекта. Резултатът беше представителен – но естествено, ако правителството не го включи този проект в образованието, в обучението, той няма да изпълни своята цел. Това е обаче един пример за един малък проект на местно равнище, проект обаче, който има огромно въздействие за укрепването на климата на доверие между тези различни нива, между различните етноси и между отделните общности. Защото, както казах, в много случаи става дума за общества, които са били доскоро в конфликт. И това са именно проекти, които са най-полезните проекти, са именно проектите, които строят мостове. Това е един от стимулите за правителството да си сътрудничат по-директно с гражданското общество. Един друг пример. В Словения създадохме една къща за уязвими хора, за жени, които са били експлуатирани. Тази къща бе резултата от меморандума, подписан от правителството в Словения и гражданското общество. Това беше един чудесен пример за сътрудничеството между гражданското общество и правителството на местно равнище. Така се създаде доверие. А в много страни доверието не съществува спрямо правителствените институции. било поради конфликти, било поради партизанската политика на правителството. И това е именно частта и целта на европейската интеграция. Благодаря. Благодаря. Марича Скаке, госпожа Скалабера, господин Форие. Не виждам други колеги, които да искат думата. Искам да благодаря аз обаче на всички участници в тази сутрешния дебат и нека ви напомня, че през че следващата година, в началото на следващата година, ще имаме обзор в нашата комисия на средносрочния преглед на ИПА и политиката в тази област след 2020 година. Искам да ви напомня за срещата с националните парламенти. Тази след обед ще се състои в същата зала.